Има ли проблеми с протоколите? Питам тези, които случайно са ги чели. Dadurch hat sich die Frage erübrigt. Значи въпросът е излишен, щом никой не ги е чел. Сега преминаваме към финансовите инструменти. в, от името на АФЕД преговорите приключиха преди седмица, а в понеделник вечер приключиха и в комисията по развитие. Имаме одобрението на Корепер. Резултат е аха-аха малко. Записали са ми тук едни опорни точки, обаче аз ги съкръщавам. Така че провалихме се с настояването си за всичко да се прилагат актове по делегация. Изцяло се провалихме в това отношение като трябва да имате предвид, е, че по много въпроси имаше коалиция между бюрокрацията на комисията. Нещо, което се е, разбра, когато колегата Фюле е, си направи някои политически изводи. Но а, явно, че е голям проблем как работи Корепер, нашия нещастен а, посланник на Германия, за който знам кой поред а, мандат работи там, а ми е казвал каква е структурата. Е, така че Корепер работи и обсъжда нещата по начин, който няма нищо общо с класическата система на втора камера. Камера. И мисля, че за обикновения законодателен процес това е недопустимо. Както и да е, все пак успяхме да постигнем някои малки успехи, както по отношение на хоризонталните въпроси, така и по отношение на докладите, по които а, преговаряха нашите докладчици. Все пак постигнахме едно задоволително статукво и искам да благодаря по този повод на нашите докладчици за търпението и положените усилия. Важен момент е, според мен, че след така някои заобиколни пътища и караници, все пак постигнахме да има клауза за преразглеждане за да можем да преразглеждаме нещата през известни периоди. Тоест, ако не бяхме я приели, следващия парламент нямаше да има думата дипломатите щяха да си действат абсолютно безконтролно. Ясно не сме още постигнали пълна демокрация, но в това отношение говоря не само за европейското ниво, а и за националното ниво, което очевидно смята, че външна политика би била много по-добра, ако ги нямаше тези дразнещи парламенти. Мисля, че това е важен момент. Освен това, постигнахме а, да има, да се прилага принципа на обратните потоци, не за старите средства, а за бъдещето. Мисля, че това беше важен успех. Също така а, наложихме мнението си и по отношение на целевите средства, обвързани с определени теми или региони. Така че ще подкрепим инструментите, ще прилагаме така наречените изменящи делегирани актове. Не знам какво е това, това ново изобретение, но това е под нивото на обикновените актове по делегация и ни дава възможност за известно влияние. Сега ще помоля докладчиците по отделните теми да нам правят своите бележки. Господин Кухан за инструмента за добросъседство. Не повече от две минути. Моля, не ни обърквайте с подробности. Much, Благодаря, господин председателю. Ключът на преговорите в, тези, е, в този случай е, беше повече за повече. След обсъждане на Критериите за този механизъм за демокрация се съгласихме той да се състои от две части. В първата част ще работим е, с изменливи граници до 20%. Във втората част ще предлагаме допълнителна финансова програма, е, подкрепа, но само за страните с напредък в изграждането на демокрацията. Подкрепата ще бъде осигурена чрез е, специална програма 10% е, от бюджета на инструмента ЕНИ. Целта е да се изгради задълбочена, стабилна демокрация и това ще е единствен критерий. Но ние защитихме и включване на резолюциите на Европейския парламент на равна нога с заключенията на съвета в общата политическа рамка. Съветът силно се противопоставяще, но накрая успяхме да отстоим позицията си. За привличането на гражданското общество в наблюдението на начина по който се харчат европейските пари, най-сетне в крайна сметка бе приета редакцията предложена от парламента относно демократичния контрол на парламента, договорихме приложение, което да се изменя чрез акт по делегация. Там ще се посочат разпределенията по проценти за видовете програми. 2018 година ще бъде проведен средносрочен преглед, така че бъдещият парламент да има възможност да обсъди отново приоритетите по инструмента. Като цяло постигнахме по-малко от това, което искахме в началото на преговорите, защото се предвижда акт по делегация. Но все пак постижението е добро. Благодаря, господин председател. Lopez is too is right. А, да. Господин Лопес Историас. Е, lo único, vamos a ver, eh, primero, sobre todo... И така, нека да видим какво мислим по въпроса твоя случай инструмента за партньорство е нещо, за което искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на съвета. Искам да благодаря и на службите на парламента и на председателя, които оказаха голяма помощ при изпълнението на задачите ми. Лисабонският договор предвижда Европейският съюз да осъществява външната си политика по нов начин. Имаме и нови финансови условия, като тази фаза трябва да я приключим с прогнозен разчет. От който да се е, вижда, че Европейският съюз може да се справя е, при непрекъснато изменещите се обстоятелства в света. Бихме искали да подкрепим развитието на отношенията си с партньори с стратегическо значение и същевременно да имаме достатъчно инструменти за противопоставяне на глобалните предизвикателства. Светът е глобален, което означава, че трябва да бъдем по-конкурентоспособни. Този инструмент следва да гарантира повече помощ за постигане на целите на стратегията Европа 2020 година. Ще се ръководим от пет основни цели – заетост, иновация, образование, социално приобщаване и устойчиво развитие – това означава по-качествена достъп до пазара на европейските дружества, енергийна ефективност, подпомагане на научните изследвания, работа за конкурентоспособността, подпомагане на мобилността и така нататък и така нататък. Списъкът е дълъг. Искаме да подобрим качеството на дипломатическата дейност и да разширим сътрудничеството. Това е изключително важен момент от работата на Европейската служба за външна дейност и от него много зависи имиджът на Европейския съюз в света. Госпожа Андри Кене в комисията Инте специално работи по аспекта международна търговия и искам да й благодаря за труда, който положи. Следващия януари ще е, видим вече в интернет новата финансова рамка, е, която отразява и желанието да помогнем на Европейската служба за външна дейност е, и ще отрази приноса на парламента като институция за демократичен контрол. Както бе казано, има приложение подлежащо на изменение в хода на прилагане на инструмента. Ние искаме да участваме е, в програмирането, тъй като това за нас е интеринституционен процес. Процес, който да се осъществява от всички институции. Благодаря. Ja, guten Morgen, Herr Vorsitzender. Граф Ламсторф, добро утро, господин председател. Много благодаря, че ми давате възможност да ви информирам за приключването на преговорите за инструмента за насърчаване на демокрацията и за защита на човешките права. Това е едно от полетата на успешна външна политика на Европейския съюз, така че от гледна точка на самия Европейски съюз е важен инструмент, който разбира се трябва да се разглежда като съпътстващ на останалите. А, така че във всички геополитики графски инструменти, трябва да а, а, се говори за човешки права и демокрация само там, където е само там, където е изключително необходимо, се използва само този инструмент. Той се оказа много успешен. През последните години не е необходимо драстично да се променя. Достатъчно е да се ориентира към предизвикателствата, които са нови, например арабската пролет, както и да се ориентира според някои тенденции в областта на опазването на човешките права от 2006 година натам, насам, когато беше учреден инструмента. А, важен момент е, разбира се, и а, да се отразят институционалните промени във връзка с засилената роля на Европейския парламент. Много беше важно да заложим така наречения средносрочен преглед, който да даде възможност на следващия парламент да оказва влияние върху стратегическите въпроси, свързани с инструмента. Няма да се впускам в подробности, чака ни дълго гласуване. Искам само да кажа, че в преговорите както с съвета, така и с комисията говорихме наистина по същество равенство между половете, права на малцинствата, борци за човешки права в трудна ситуация и прочие. Е, доста бързо успяхме да се договорим с партньорите, включително и за социалните права, правото на достоен е, е, жизнен стандарт и основното право да се ръководи предприятие а, нещо, което е заложено и в Европейската харта на човешките права. Що се отнася за, до делегираните актове, имаме приложение, в което сме а, описали петте основни цели на инструмента за насърчаване на демокрацията и човешките права. Е, по финансовите въпроси не можахме да постигнем споразумение с едно из единствено изключение за първи път вече официално е заложено, че наблюдателите по време на избори не могат да използват повече от 25% от общия бюджет на инструмента. Това беше договорка, която всъщност се спазваше неофициално от години, сега просто е формализирана. И в края нещо, което смятам ще ви бъде интересно и то иллюстрира какво значение отдава Европейския парламент на този инструмент. Обемът е 1,3 милиарда или е имаме увеличение с 20% в сравнение с предходния период. Благодаря. Thank you very much. Uh, now, Mrs. Lochbiller. Благодаря сега госпожа Лохбилер. I will speak. Благодаря. Днес ще се изкажа от името на господин Райнер Бютикофер, който за съжаление е болен. Той е нашият докладчик. Трябва да кажа, че много се радваме, че има окончателно съгласие по нов инструмент за стабилност и мир, както можем да го наречем. Ние като парламент успяхме да постигнем повече за превенция на конфликтите, като се удвои предвидената сума за тази дейност на повече от 200 милиона евро. На основата на опита на трупан с процеси като арабска арабската пролет, където липсата на стабилност доведе до пълно пренебрегване на гражданското общество, сега се ориентираме към ново заглавие на инструмента, в което фигурира думата мир. То по-добре отразява намерението мирът да бъде обхванат от дейността по този инструмент. Като разбира се, тук трябва да бъдат привлечени и всички участници от гражданското общество. То е в центъра на мирното сътрудничество и партньорство и то трябва да има роля в вземането на решения за дейността. Деликатни са въпросите, свързани с сигурността, особено свързани с борбата с тероризма, престъпленията в кибернетичното пространство и е, кибернетичната реформа. Създадохме механизъм, чрез който механи... комисията трябва да бъде задължена да следи за, права... за спазването на правата на човека при всяка дейност в тази област. Освен това, Европейската служба за външна дейност и комисията трябва да се отчитат пред парламента за начина по който функционира този механизъм за правата на човека. Предвидили сме разширено сътрудничество и диалог с Европейския парламент, включително с стратегически характер на всички етапи от разработването, програмирането и изпълнението на различните действия, включително в случай на криза. Това е, означава много голяма натовареност в по-нататъчната работа на АФЕТ, на Комисията по външни работи. Накрая искам от името на господин Бутиков, но от, и от името на госпожа Брантнер да благодаря за прекрасното сътрудничество с господин Галтиери, господин Килер, господин Ламсдорф и госпожа Нилсен за сътрудничеството. Те бяха докладчици в Сянка. So it's pre-accession assistance. Господин Ручек, благодаря. Говорим за IPA 2 в случая. С подпомагането преди присъединяването. Много дълги бяха преговорите. Опитали сме се да обхванем следващия 7 годишен период. Говорим за значителна парична сума над 11 милиарда евро. За първ път Европейският парламент като със законодател участва в този процес на равна нога с съвета. Мисля, че компромисът, постигнат при литовското председателство, е разумен, реалистичен и съобразен с основните политически приоритети на Европейския съюз. Те са 4 или 5 приоритетите, накратко. Първо, изготвяне на набор от конкурентни е, цели е, за политиката за разширяване. Второ, е, опазване на прерогативите на парламента. Те могат да бъдат и разширени, което е много важно за нас укрепване на нашата политическа и правна роля в процеса на разширяване като цяло и е, по-широко участие на парламента въобще. Това придава по-голяма легитимност на процеса. Тук е много важно това, че е, конкретната е, цел на IPA-2 ще се постига чрез тематични приоритети. Чрез актове по делегация ще се внасят изменения в средносрочен план, ако такива са необходими. И парламентът, разбира се, също ще участва в процеса на внасене на промени с оглед на ситуацията в страните, стремящи се към присъединяване. Освен това е, е много важно това, че когато се отпуска помощта в предприсъединителния природ, период, е, е, резолюциите на парламента ще се вземат предвид, е, както и актовете на комисията. Мисля, че всичко това е много важно постижение за парламента. Трето, по искане на парламента е, беше въведен в регламента стимул с оглед на резултатите. Страните трябва да бъдат стимулирани, когато изпълняват копенхагенските критерии и се справят добре с предприсъединителните изисквания. На четвърто място, пак по искане на парламента, регламентът предвижда използването на подробни индикатори за измерване на постиженията на страните и е, от тук ще се правят съответните заключения във връзка с решенията, които да бъдат приети с оглед на помощта. И на пето място, пак по искане на парламента, имаше към регламента обща декларация, че е, и по IPA2 ще продължи подпомагането на малцинствени групи. Разбира се, както при всяко компромисно споразумение, парламентът трябваше да отстъпи от някои свои искания и да приеме формулировката на съвета в случаи, в които иначе нямаше да я приеме. Тук искам специално да спомена въпроса за бенефициерите. Но все пак, както казах, чрез този компромис осигурихме изпълнението на своите приоритети – и финансирането на разширяването ще продължи и след 2014 година. Компромисът е добър, резултатът е добър за парламента, според мен. Искам и аз да благодаря на докладчиците в Сянка, господин Качен, госпожа Нилсен, господин Мейер и други. Искам да благодаря и на Кристиян Вигенин. Той вече не е тук. Той сега има други задачи, има и други проблеми, работи в София, но той бе тук и оказа много съществена подкрепа, когато започнахме процеса. Благодаря. Много ви благодаря. А, очевидно, че сега предстои кореперът на Европейския парламент а, ще вземе решение. Това го научих от а, преговорите когато е, правех предложения, които не могат да се приемат, ми казваха, ами Корепер ще откаже. Тогава и аз започнах. Така, моя Корепер ще откаже. Сега да видим нашия Корепер ще откаже ли или ще подкрепи. По всяка точка имаме само по, един, е, по едно гласуване, така че ще е, съобщавам просто отделните доклади. Ще гласуваме електронно. Сега първо, първият доклад е моя за общите правила и процедури. Кой е за? Äh, äh, Край на гласуването. 25 на 2 при 3 въздържали се, казва председателя. Честито на докладчик. Wir stimmen jetzt ab über den, äh, den Lambsdorff. Сега гласуваме доклада Ламсторф за инструмента за насърчаване на демокрацията. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 44 на 1 на 4. Честито на граф Лампсдорф, но не му е такъв голям успех, като на предходния докладчик. Сега преминаваме към шеста точка, предприсъединителна помощ, колегата Ручек, начало на гласуването. Край на гласуването. 47 на 2 и 0 въздържали се. Честито! Сега инструмента за добросъседство на колегата Кукан. Начало на гласуването. Край на гласуването. 46 на 1 на 1 честито на докладчика. Инструмента за партньорство на Антонио. Начало на гласуването. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 47 на 0 с двама въздържали се. Приема се. Е, не ми е приятно, че чак такъв добър резултат, ама честито. Инструмент за стабилност. Начало на гласуването. Край на гласуването. 47 на 2 Честито на господин Бютикофер и на госпожа Брантнер. Предайте им нашите поздравления и сега продължаваме. А, с доклада за напредъка на Албания. Докладчикът Волянич има ли да каже нещо? Thank you, благодаря ви, господин председател. Бих искал първо да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на някои от старшите служители в парламента, които ми помогнаха с съвети и предложения. Благодаря на хората от секретарията, защото те също извършиха много работа. Освен това, до голяма степен, благодарение на тях, се дължи гласуването днес. На мен ми се искаше да гласуваме в ЕФЕД днес и в пленарна зала идната седмица, защото това е важно според мен. От една страна го заслужава самата държава, от друга страна парламентът също трябва да има шанса да се произнесе преди решението на съвета. Стигнахме до множество компромиси. Струва ми се, че резолюцията се развива добре и всички изменения всъщност следват идеята на Албания да се даде статут на страна кандидатка. Като докладчик аз съм отказал да приема някои от измененията, но това е друг въпрос. Важното е, че вървят в същата посока. Надявам се, че ще има одобрение в пленарна зала и след това в съвета в средата на този месец. Още веднъж нека благодаря на всички за тяхната работа, защото трябва да си призная, че Нямах много опит, когато поех тази задача. Струва ми се обаче, че всички се справихме отлично. Благодаря. Много ви благодаря. Съгласен съм с последното, което казахте. Най-вече сега да започнем гласуване. Гласуваме компромис номер едно за. Против въздържали се, приема се. 34-то предложение, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част на 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. Господин Салафранка. Франка. Благодаря ви. Моята група иска да предложи един кратък допълнителен текст по изменение 2, устно изменение. Оточнявам, че устно от името на председателя на комисията. Говоря от името на НП. Приветствам положителното отношение на опозицията. Ружек. Господин Ружек. За мен това е до някъде проблематично. Не съм против съдържанието, Наистина и в Албания, и в останалите държави е важно правителството и опозицията да работят заедно. Това е нашето послание, което трябва винаги да въжи. Но имам проблем с процедурата, защо това устно изменение се появява сега. То можеше да влезе в обичайната процедура и именно поради тези причини съм против. Господин Ручек, все пак това е общо предложение за изменение на ЕНП и СИД за пленарна зала. Така ли ще е нормалната процедура? Сега ще бъдем против, в пленарна зала ще си помислим пак. Господин Салафранка. господин председател. Знаем, че правилника прави възможно възражението на четирима членове срещу устно изменение – Имайте предвид обаче, че това устно изменение е напълно обосновано. Разбирам, че господин Ролчек ще бъде подкрепен от трима негови колеги, но все пак, когато се предлагат напълно разумни изменения, на които ЕНП също би могло да възрази, ние сме се водили от идеята, че е по-важно съдържанието и не сме прилагали формалистично нормите на пленарна зала. Господин Ручек, господин Салафранка, тези въпроси трябва да се обсъдят и в нашата група. Разберете и моята позиция. Това, което казваме, нека сега да гласуваме против, след това да помислим и да видим каква ще е позицията ни в пленарна зала. Може тя и да ви удовлетвори, но е необходимо да проведем разискването в собствената си група. Предполагам, че същото въжи и за останалите политически групи. Председателят, добре, няма защо да дебатираме, имаме си процедура, има достатъчно гласове против, пада. А ще видим дали за пленарна зала ще се намери някакво решение. Но нека ви кажа следното. Дълго време се занимавам с проблема Албания и винаги се е говорил за позицията на правителството и на опозицията. Струва ми се, че трябва изрично да се спомене, че за първи път от всички тези години насам резултатите от изборите се дължат на работата на парламента и добрите отношения с опозицията, защото това беше причината преди да не се дава статут на страна кандидатка. На два пъти се отлага даването на този статут. Не бива да оставяме погрешно впечатление. Аз говоря като председател на ННП. Ние трябва да мислим за общото благо, а не да се водим само от политическите идеи на нашите партии. Необходимо е да се намери решение. Господин председател, вижте, вашето впечатление е погрешно. Когато разглеждаме теми като Албания, Македония. Винаги сме работили заедно и ще продължим да работим заедно. Ние искаме тези държави да успеят, независимо кой е на власт и кой е в опозиция, дали имаме членове на НП или не. Така или иначе всички трябва да работят заедно. Това е основната ни идея и аз ви обещавам от името на моята група, че ще се придържаме към нея, но все пак нека намерим компромис за пленарна зала, а сега да преминем нататък. Това изменение пада. Така или иначе на практика не сме имали такива дебати. Сега нататък компромис 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Предложение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 42 е оттеглено, компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Предложение 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се според мен. Да проверим. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 23 на 28 отхвърля се. Компромис номер 5 за. Против, въздържали се, приема се.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 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 78 с, с устно изменение. За, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Добре да проверим. Ja. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 23 на 28 отхвърля се. 106 за. Против, въздържали се, приема се. 107 за против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. 29 на 22 приема се. До 109 бяхме стигнали за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 116 две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се. Приема се. Чек електрониш. Електронна проверка. 122. That's true too. Check, sure, check. Ist angenommen. Verify whether road check is checked. Ist angenommen mit 8. Приема се с 28 на 23. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се според мен. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, две отпада. Три за, против, въздържали се, приема се. Пет за, против, въздържали се, приема се. Седем за, против, въздържали се, приема се. 8 и 9 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на окончателния вид на доклад. Я Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 49 на 0, един въздържал се, приема се честито на докладчика. Добре свършена работа. Преминаваме към доклада на Желко Качин. Можем ли да започнем, господин Качин, или искате да кажете нещо? Имате дума. Благодаря ви, господин председател. Исках да подчертая, че сме стигнали до консенсус. 14 изменения има, но ние стигнахме до съгласие без никакви затруднения. Никога не сме били толкова единни. Но ето, постигнахме го за Сърбия. Нека ви напомня, че господин Таджич и Хаджич са тук в Брюксел в този ден. Мисля, че това, което беше постигнато е исторически успех. При изборите в Косово на втория тур нямаше никакви инциденти и видяхме представители на Косово и Сърбия вчера в Брюксел, които бяха заедно, разговаряхме с тях – и именно за това е необходимо да ги подкрепим и да покажем, че оценяваме високо постигнатото. Господин председател, призовавам и вас и бъдещото ви правителство да направите всичко по силите си през декември тази година. Много ви благодаря. Моето правителство ще направи това, което и вашето се опитва да направи. Всеки прави най-доброто, което може. Но не ми се струва уместно да се говори конкретно само за едно правителство. Това е твърде лесно. Мнозина се крият зад едно и също правителство и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 но този път НП излезе права. Моля политическите групи да участват в гласуването, поне координаторите, макар че изисква усилия тази работа. 54 за, против въздържали се, приема се. 55 за, против въздържали се, приема се. 56 за, против въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Takes part regularly in the vote. No, they do. Не, не, никой няма да си вдигне ръката. Това е последното изменение, така или иначе. Виждам, че физически не участвате. Може би духовно участвате, но Имайте предвид, че това, което правим, струва пари. И всички искат от нас да пестим. Така че, ако обичате, участвайте. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се според мен. Да проверим ли? 74. Край на гласуването. 24 на 22 приема се. Сега 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се. Какво означава това? Против. 116 още веднъж за против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 132 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, проверяваме 133. Мисля, че е прият. Край на гласуването. 22 на 25 отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля. Приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 137. Извинете, 138 за, против, въздържали се, приема се, 140 за, против, въздържали се, приема се, 142 за, против, въздържали се, приема се, 5 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на така изменение и допълнен доклад. И Abstimmung ist На гласуването. Приема се с 47 на 0. Единодушие пълно, честито на докладчика. Преминаваме към доклада за Косово. Госпожа Луначек я няма. Кой ще я а, замести? Госпожа, а, господин Шулц, госпожа Лохбилер. Вие сте единодушни, че не поемате тази задача. Значи, а, Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Бернт е, накара и хората си да участват в гласуването от ЕКАРЕ. Добре, твоите, не твоите хора, хората. Край на гласуването. 25 на 20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 против, въздържали се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за,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 Изменение 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 повтаряме за, против. Какво правите от екаре? Добре, за сте. Приема се. Компромис 5 за. Против, въздържали се, приема се. 73 за, за първата част гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, Приема се. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 25 на 20 приема се. 74 в две части. Първа част за, против, въздържали се,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 против. Проверяваме 102. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 31 на 14 приема се. 105 за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 против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 6 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено.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 електронно гласуване на така изменения доклад. Край на гласуването. 39 за, 3 против, 4 въздържали се. Честито на докладчика. Преминаваме към доклада с големи перспективи за бъдещето. Кристиан Дан Преда за Исландия. Изключително. Господин Преда, имате ли да кажете нещо? Okay. Направо пристъпваме към гласуването. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4 за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 Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване на така изменения доклад. Абшемо изкишлосен. Край на гласуването. 44 за, 0 против, 0 въздържали се. Честито! Преминаваме към следващата точка от дневния ред, докладът на Ана Гомес, т.е. становище. Ана, започваме с изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се електронно гласуване на окончателния текст. Абшимът е Край на гласуването. 31 за, 3 против, 8 въздържали се. Честито на Ана. Преминаваме за доклад, към доклада за напредъка на Босна и Херцеговина. Ja. Сега трябва да побързаме така че ще допуснем само кратко представяне. Ще имаме достатъчно възможности да обсъждаме темата. На 11 декември е крайният срок за внасяне на изменения. Трябва да побързаме, защото чакаме е, гост, председателя на Албанския парламент. До 11.30 трябва да сме приключили. И така, Дорис Пак. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мислех си, че докладът прият през май можеше да се представи още веднъж, защото няма абсолютно никакви положителни промени. Това е и проблемът в Босна и Херцеговина и на са виновни хората, а това, че трябва да спазват конституция, за която не носят отговорност, конституция чинена в военна база в Охайо и не отговаряща на принципите на демократичната държава. Ето защо решението на съда за човешките права по случая Финчи, където ставаше въпрос, че не всеки може да се кандидатира за президент, а има само харвати, сърби и босняци, няма никакви други мълцинства. Е, това е недопустимо за една демократична диск конституция. Но, за съжаление, народът не е в състояние да промени тази конституция. Ако този проблем не се отстрани и следващите избори до година няма да могат да бъдат приети. Затова господин Фюле миналата седмица 16 часа заседава в Прага с лидерите в страната, но все още не е постигнато споразумение. Има и други големи проблеми в страната. Почти по никакъв въпрос не могат да се споразумеят трите етноса. Ето защо ситуацията там е много лоша. Економическата обстановка също е зле. Зле е и положението на правосъдието. Правосъдието не е в състояние да а, прилага собствените си присъди има е, много трудности, има и застой по отношение на вземането на решения. Казах ви, че там имаме две части. Имаме Република Сръбска и Хрватско-Босненска федерация. Проблемът им също е създаден в Дейтън, респективно Вашингтон. Имаме 10 кантона, минимум 140-150 души министри, не мога да ги предброя. Тези министри се препъват един друг. Имаме на място, имаме местни власти, кантонални власти и федерално правителство и нито една от властите не може да функционира и освен това има и босняшко правителство искаме от хората да действат в ситуация, в който те не могат да го правят. Проблемът е, че промяната в институциите не може да бъде извършена от нас. Тя трябва да бъде извършена от хората на място. Най-сетне трябва да се осъзнае, че не може да се работи така. Не може да има 13 души министри на образованието в една страна. Как може да има програма на Европейския съюз в областта на образованието при това положение? Много има какво да се прави, включително и за реализацията на пътната карта на, висок, на, на високо равнище. Мисля, че трябва да се погрижим политиците да осъзнаят какво желаят хората от тях, а именно да работят в техен интерес. Проблемът в Босна и Херцеговина е и страхотната корупция по и политиката, и бизнесът, и медиите играят доста неприятна игра, така че е, е крайно време да апелираме за промени. Това е единственото, което можем да направим. Може би с това ще стимулираме населението да се надигне и да каже на политиците до тук няма а, подкрепа на водещите политици за необходимите реформи в областта на трудово трудовото законодателство, в областта на инфраструктурата, в областта на ветеринарната политика. Само за това помислете, от 10, 10 години най-малко Искаме да се направи нещо в това отношение, за да може селско-стопанските продукти да бъдат изнасяни. Все още нищо не е направено, така че според мен липсва добра воля от страна на е, политическите лидери. Не институциите пречат, политически лидери, водачи на партии, те пречат. Хора, които понякога нямат и политическа функция в самите институции, а пречат. Има още много какво да се прави, а от нас се иска да влияем върху политическите лидери. Как да влияем, освен да ги умоляваме най-сетне да направят нещо? Нямаме инструмент. Имаме е, предприсъединителните инструменти, фондове, които обаче не могат да се прилагат защото те не могат да се разберат на място кой да бъде бенефициент на тия фондове. Така че е пълен хаос и мисля, че е много разумно, ще бъде разумно комисията да си помисли дали да отпуска изобщо някакви пред, присъединителни фондове, докато не е ясно кой ще се възползва от тях и, и че няма да влязат в нечи и джубове. Допълнителен проблем, останал още от 90-те години, са многото бежанци, които желаят да се върнат по родните места. Много от тях са го направили, но не всички желаещи са допуснати. Има, например, в северната част на Република Сръбска един регион, който не съм споменала в текста, който е направо мъртъв от войната насам. Земята е угър, не може да се използва за нищо. Преди тази територия е била а, нещо като тил на а, фабриките, а би трябвало отново да може да се използва. Отново казвам, някои хора са се завърнали, построили са си къщи и е, от общината не им свързват ток, вода и така нататък. На какво прилича това? Разрешава им се да строят и след това се изключват от общ, общността, защото не могат да ползват най-елементарни комунални услуги. Така че е, отново, както всеки път, мога само да настоявам да се направи нещо. Има нещо, което не съм споменала в доклада. Политиката в областта на околната среда също и има какво да се обсъжда по нея. Мисля, че трябва да продължим по същия път. Не съм написала доклада си, така че да се гласува днес защото все още се надявам, че ще мога да кажа нещо положително. Все още се надявам, че тези 16 часа на комисаря Фюле с лидерите ще е, се допълнят с още един-два часа и най-сетне ще се постигне успех и ще бъде приключен случаят Финчи за да може да се отвори вратата за решаването и на други проблеми, които спешно трябва да се решат в областта на образованието, детските градини, за закрилата на жените, на ЛГБТ и така нататък. Колкото и да съжалявам, не мога да ви представя по-добър доклад. Е, освен, че е направена проверка и е направена сравнително добре, нямам какво друго, за какво друго да похваля напредъка. Може би до година, след като се реши случаят Финчи, ще можем вече да пристъпим към решаването на други проблеми. Благодаря. Е, Благодаря, Дорис, за чудесното представяне на институционалния тупик в е, Босна и Херцеговина, но наистина зависи от политиците там да направят нещо. От името на СИД, господин Ручек, добре, първо господин Ручек. Yes, our, as you know, our, our shadow is Madame Bosco. Госпожа Боскот е, е наш докладчик Сянка. Тя не можа да присъства, затова встъпвам на нейно място. Искам да приветствам доклада на Дорис Пак. Той ще допринесе за новата динамика е, в процеса на преговори с Босна и Херцеговина преди изборите за Европейския парламент следващата година. Но разбира се, вижда се, че няма напредък за отбелязване. Много е сложна институционната архитектура, липсва политическа воля, липсва желание за компромис. Тесни са, тесногради са интересите на политиците и те не работят в интересите на гражданите. Всичко това пречи за отношенията с Европейския съюз. Освен това, широко разпространена е корупцията, много висока е безработицата. А това, разбира се, много вреди на възможностите на гражданите да си осигурят по-добро бъдеще. От името на госпожа Боскурт а, а, искам да а, уверя госпожа пак нашето неизменно сътрудничество бихме искали да помогнем на гражданите на Босна и Херцеговина, но както и докладчикът посочи, е, това, е, което може да се направи за в бъдеще, е в крайна сметка в техните ръце. Благодаря, госпожа е, Нейц. Благодаря. Искам да кажа няколко думи от името на Сара Латфорд, която не можа да присъства, нашия докладчик в Сянка. Не мога да добавя много към особено красноречивото въведение и красноречивия доклад на госпожа докладчика Дорис Пак. Всичко, което казва е напълно вярно. Искам обаче да предложа към всичко това да прибавим един призив. Да, призив към бъдещата комисия – Имам предвид следващата Европейска комисия. Босна и Херцеговина да се превърне в абсолютен приоритет. И по проблематиката, свързана с Босна и Херцеговина, да се влага същата енергия, както е, в отношенията с Сърбия и Косово. Ако няма такава воля и ангажимент от страна на комисията, и в бъдеще ще очакваме много малко напредък от хората в Босна и Херцеговина. Естествено, те трябва да имат желание за участие в това начинание. Може би това е добре да добавим като допълнителен елемент. Благодаря ви. Госпожа Корнелисен от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика госпожа Пак. Всички сме съгласни, че наистина е много разочароваща липсата на каквото и да било. Нищо не става през миналата година. Смятам, че трябва наистина да допълним някои елементи като а, добавим, че изпълнението на решението Сидич Винчи е, е важно, но са необходими и много повече усилия, за да се превърне Босна в функционираща държава. Тук сме само в началото. Често отстрани е, всичко изглежда сякаш няма успехи, няма никакви резултати и това води до снижаване на очакванията на хората от или за напредък. Искаме се да видя по-изразена критика от страна на международната общност, както каза Анеми Нейц, много е важно да се превърне в приоритет процесът е, на сътрудничество с Босна и Херцеговина. И това трябва да въжи както за нас, така и за нас в рамките на по-широката международна общност. И може би е добре е, да се коментира това, което прави Република Сръбска в този доклад. Е, Искам ми се това да бъде добър доклад. Той ще бъде добър, но ми се иска да бъде и много критичен. Господин Танък, искате ли вие да се включите? Не. Господин Волянич от ГОЕ. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика е, за прекрасното изложение върху положението в Босна. Госпожа Пак е човекът, който наистина разбира какво става в този регион. Всъщност Босна се намира в сърцето на Европа. И тя има много обещаващи перспективи. В момента обаче всичко е в застой. Тези хора знаят как да съжителстват. Правили са го в продължение на векове три религии, две, три, четири нации или народа живеят заедно и се наричат рая. Обикновени хора, т.е. Тези, които не знаят как да съжителстват с другите, са политиците на Босна. Те имаха споразумение като средство за спиране на войната и то наистина спря войната. Но това споразумение не е механизъм за организиране на страната. Мирен договор или мирно споразумение не може да послужи като основа за организация на една държава. И в Босна това не бе постигнато. Разбира се, Босна не бива да се предава. Ние сега отбелязваме началото на Първата световна война, започнала оттам, от Сараево. Европа отго... носи отговорност за Босна, така да се каже в момента. Проблемът е, че политиците там не се научават да правят компромиси. Никой не ги е принудил към това. Те са изковали компромисите с оръжие в ръка и за това нищо не са научили. Ние трябва да ги накараме да се научат да правят компромиси. Политически натиск е, е неприятен израз, без демократично звучене, но все пак трябва да се упражни в случая и това трябва да бъде обвързано с средствата, които постъпват в Босна. Няма функционираща държава в Босна. Има местни шерифи. И е, все едно вождове на отделни племена. Това трябва да изчезне, ако Босна желая да направи следваща стъпка към какъвто и да било вид европейска интеграция. Мисля, че чрез доклада трябва да се упражни още по-голям натиск върху босненските политици и да се окаже натиск върху европейските институции, които на свой ред трябва да се организират, за да окажат необходимото влияние. Благодаря, господин Посълт. Äh, Много благодаря. Първо беше зададен въпроса дали от последния доклад на сам се е случило нещо положително. Аз бих казал, че се е случило. Харватия стана член на Европейския съюз, т.е. Европейския съюз граничи непосредствено с Босна и Херцеговина, нещо, което поражда проблеми, които са ни добре известни, включително и по отношение на гражданството. От друга страна обаче това е уникален шанс за трансгранично сътрудничество между Европейския съюз и пряк съсед с граничните региони така че да се даде възможност за процъфтяване на граничните региони пряко, а не през Сараево да минават средствата. Мисля, че сега ни се предлага шанс с а, това пряко съседство между Босна и Херцеговина и Европейския съюз. А иначе за Конституцията, много благодаря, че Дорис пак каза така ясно. А, САЩ им наложи кон, конституция. Вярно, че беше е, приключена войната тогава, но тази конституция не е за а, е, мирно време. И сега ги искаме от хората сами да променят една конституция, която ние сме им наложили. Не бива да ги оставяме сами в този а, процес като трябва да наблегнем на младите хора. Да, за съжаление много от тях емигрират, но има и много качествени млади хора. Трябва да подкрепяме политическото образование, младите хора, за да помогнем да израсне едно ново поколение от политици. Другото, което трябва да подкрепяме е местното самоуправление, защото страната може да се промени само ако промените започнат отдолу Хубаво. Отново повтарям, млади хора и местно а, самоуправление. Мисля, че това са перспективните насоки. Благодаря, господин Поселт. Някой от Генерална дирекция разширяване желая ли да каже няколко думи? Накратко. Да, благодаря. Господин комисарят Фюле наистина често подчертава, че Европейският съюз и комисията имат желание да помогнат на Босна да стигне от Дейтън до Брюксел, до Европейския съюз. И изпълнението на решението по делото Финчи е само първа стъпка в този процес. То трябва да хвърли мост, по който Босна да мине през този процес. И този мост на другия си бряг стъпва при Европейския съюз. Иначе, ако Босна не беше приоритет за господин Фуле, той нямаше да работи 16 часа без да спи е, днес, е, тази седмица в понеделник. Сега в Босна, докато ние говорим, продължават преговорите за решаване на проблема, породен от решението е, Финчи. В Прага също беше постигнато беше из... започнат процес на преговори е, до някъде е постигнато съгласие, но както знаете, не е на лице споразумение, докато не сме се споразумели за всичко. Тоест, е, докато очакваме изпълнение на решението в Инчи, е, междинното споразумение все още е, е блокирано. Ние ще искаме след Прага съветата да вземе решение за влизането в сила на съответните договорености. Очаквахме това да стане на 1 февруари, но ако не се стигне до споразумение, наистина статуквото остава. Това бе и мотото на нашия доклад. Това е най-критичният ни доклад до сега. Разбира се, силно разчитаме на гражданите, които проявяват интерес и сега оказват много голям натиск върху лидерите, за да не бъде унищожена тази перспектива за присъединяване към Европа. Това е изключително важно, ако си помислим за предстоящите избори. Оказваме силен натиск. 5 май е датата, на която трябва да бъдат обнародвани измененията в Конституцията и измененията в избирателния закон, за да могат те да бъдат в сила преди следващите избори през октомври. Времето тече бързо. Тоест, до края на годината трябва да се постигне споразумение, за да бъде то отразено в законите и в законодателните процедури, тъй че изборите да протекат съгласно европейските стандарти, както бе казано от наша страна и от страна на съвета на Европа. Липсата на такива Изменения силно ще се отрази върху легитимността на институциите, които ще се сформират след бъдещите избори. Благодаря. Сега връщам думата на докладчика госпожа Пак. Благодаря много за изказванията. Е, искам да подчертая нещо казано от госпожа Корнелисен, но тя вече не е в залата. Тоест, извинявам се, госпожа Нейц беше, а не госпожа Корнелисен. Е, трябва да направим така, че хората да са убедени, че се отнасяме сериозно към техните тежнения. Значи, лидери на нашите страни трябва да посещават Босна и да засвидетелстват този интерес, хората да не се чувстват изоставени. Всички представителства трябва да работят активно, за да могат хората на място да виждат лицето на Европейския съюз. Ако може, канцлерът Меркел трябва да отиде там и да говори така, както го направи в Белград. Това може би ще помогне. И ще насърчи хората да възприемат друга линия на поведение – Не трябва да обсъждаме тези проблеми само през 2014 година. И когато дойде 2014 година, не трябва да ги обсъждаме ретроспективно с оглед на войната. Напротив, трябва да гледаме към бъдещето. Благодаря много за предложенията и очаквам изменения. Благодаря. Благодаря, Дорис. Сега искам да кажа, че 11 декември е срокът за внасене на измененията, 6 часа след обед това изчерпваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата Саудитска Арабия и отношенията и с Европейския съюз, Близкия изток и Северна Африка. Първо разискване на проекта на доклад. Искам да дам думата на докладчика госпожа Гомеш. And, uh... Благодаря ви. Трябва да привлека вниманието на колегите към факта, че това е първия доклад на Европейския парламент относно Саудитска Арабия, поне от това, което съм проверила до сега. Посетих Саудитска Арабия преди около три седмици, за да събера информация. Господин Марчин от секретарията ме придружаваше, господин Мамадов от нашата група. Много беше полезно посещението. Установихме контакти с правителството, НПО. Трябва да благодаря за улесняването на нашето посещение. Освен това, посланника на делегацията на ЕСО каза, много добре запознат, беше ни изключително полезен. И имах и късмета да ме придружава жена, която е една от 13-те наскоро назначени членове на Шурата. Това беше нещо много ценно защото така получих информация за реално случващото се в страната. Разбира се, че това е много важна страна за Европейския съюз в множество отношения. Има я търговско-економическата страна, но това също е и страна партньор в региона. Знам, че има и известни резерви, Освен това си даваме сметка, че все пак тази държава не е демокрация. Имаме абсолютна монархия, след това тяхната шура не е парламент, в който членовете се избират – Свободата на вероисповеданието в тази страна на думи е гарантирана от правителството. Казва се, че имаш право да практикуваш своята религия в личен план, но на практика нещата са малко по-различни. Имайте предвид, че Саудитска Арабия всъщност е люлката на исляма и много от светите места са разположени именно там. Все пак това не може да бъде извинение да не се изпълняват задълженията по зачитане на правата на човека. Така или иначе Саудитска Арабия е ратифицирала много от инструментите в защита на правата на човека. Виждаме наистина, че има доста противоречия, тъй като се практикува много консервативен ислям. Вахибизма е разпространен. Същевременно има доста членове и на правителството, и на кралската фамилия, които са на мнение, че именно това крайно тълкуване на исляма, което е твърде консервативно, пречи и на развитието на страната. И ето тук е източникът на напрежение. Нещо, което се вижда ясно от факта, че жените са в много особена ситуация. През 50-те и 60-те години се беше провел много оживен дебат, най-вече под влияние на американците, за това дали жените трябва да ходят на училище. Много от яростните консерватори се бяха противопоставили, но в крайна сметка това се случи. И в наши дни виждаме множество изключително добре образовани жени в Саудитска Арабия, които се борят за правата си. И точно и за това виждаме тези толкова способни жени, които са членове на Саудитско-арабската шура. Освен това, ние посетихме някои университети за жени и сме много впечатлени. Защото тези университети наистина създават един огромен капацитет. Понякога те се оказват в изолация, но така или иначе жените там са много умни, те се борят за правата си, борят се за доста, примерно, до работни места в търговията на дребно. С какво са започнали в този случай? Ами, обяснили са, че примерно не може мъжа да ти продава дамско бельо. И ето, виждате, че с един такъв аргумент, който е аргумент на сегрегацията, всъщност са успели да си осигурят работни места в търговията на дребно. По-настоящем в Саудитска Арабия над 160 хиляди млади граждани на страната посещават университети в Европа и САЩ. Ясно е, че това са високо интелигентни млади хора и мъже, и жени, и това един ден ще доведе до промяна – освен това сте запознати с борбата за правото да шофираш, ако си жена, правото на свидетелство за правоуправление. И тук борбата продължава, но все още никой не издава свидетелство за правоуправление на жена. Нещо, което е по-сериозно е тази система на настойничеството. Жената винаги трябва да има настойник от мъжки пол, съпруг, баща, брат. Ако няма съпруг, баща или брат, тогава сина и това е изключително унизително и погазва основните свободи на жените. Множество жени са въздруптали до сега срещу тази система, включително и жени от кралското семейство. Има обаче и жени, които казват, не, не, това всъщност е като предпазния колан в автомобила. Това ни предпазва. Същевременно трябва да се отбележи, че Като говорим за човешките права и демокрацията, някои от най-назадничевите идеи ми бяха оправдани с това, че такава е традицията, такива са ценностите. Добре, но същевременно тези хора карат автомобили по магистралата, те не се движат на камили, ето виждате противоречието, виждаме и много способни хора. Аз наистина се възхищавам на представителите на гражданското общество, с които се срещнахме. Много често това са хора от младсинствата, тъй като има проблем с шиитите, с работниците мигранти, които започнаха борба, тъй като се води кампания срещу незаконните работници-мигранти. В държава с 28 милиона граждани, 9 милиона са именно работници-мигранти. Ясно е, че тук възниква и проблем със сигурността, така както и в Европа защото съществува опасението, че има едно инфилтриране, най-вече с терористични цели от Южен Йемен. Но така или иначе тази кампания срещу незаконните работници мигранти е насочена и срещу разбирането че се разпространява влиянието на юга. Имайте предвид, че в тази страна има множество млади хора. Тези млади хора искат да имат работа. Те искат да участват. Но много от работните места са заети всъщност от мигранти. Ето защо се започва кампания всичко това да се върне към гражданите на Саудитска Арабия, защото иначе те ще са принудени да се занимават примерно с събиране на буклука. Много от мигрантите са от Етиопия, но и от други държави. Сега на Етиопия се връщат 80 000 етиопци мигранти – Правят се по 12 полета дневно и това ще е много сериозен проблем. Това е огромен товар. Правителството на Саудитска Арабия, освен това, твърди, че мигрантите са реагирали много остро, има три смъртни случая. Но така или иначе, моето посещение съвпадна и с съобщението, на новината, че предстои споразумение с Иран. Това води до несигурност и безпокойство, тъй като в Саудитска Арабия се усеща съперничеството с Иран. И това не е само религиозно разделение заради сунитите, шиитите и разликите между тях – не, знаем, че Иран през 70-те извърши намеса в Саудитска Арабия и това, разбира се, доведе до връжда. По време на посещението си се запознах с статии на високопоставени членове на кралското семейство, които твърдяха, че ако споразумението се реализира, то това означава, че Западът и най-вече американците е предал Саудитска Арабия. Нека ви напомня, че Саудитска Арабия наскоро отказа мястото в съвета за сигурност на ООН. Е, и всъщност това беше много драматично, защото техният посланник точно се радваше, че Саудитска Арабия ще има такова място и след това получи инструкции да се махне оттам, за да се покаже, че Саудитска Арабия е недоволна от поведението на американците и тези нови отношения с Иран. Ще ви напомня и за връзката с Сирия. Саудитска Арабия подкрепя коалицията срещу Асад. Това от една страна е добре, от друга страна обаче може би не е толкова добре, защото Саудитска Арабия извършва контроли на финансовите сделки. И по този начин, може би, има връзка и с Алкайда, и с виновниците е, за 11 септември. Макар, че крайна сметка целта на Алкайда е да се възстанови халифата в Саудитска Арабия. Следователно Саудитска Арабия би трябвало да е жертвата на Алкайда. Но те не могат да контролират частните благотворителни организации. Затова споменах финансовите сделки. Видяхме, освен това, една много интересна програма за реабилитация на бивши затворници от Гуантанамо. Нещо много впечатляващо. Разбира се, колкото и да е впечатляваща програмата, тя обхваща все пак ограничен брой хора. Но по отношение на Сирия има и известна конкуренция. Така или иначе не би трябвало да виждаме подкрепа за най-големите терористични групи, които в момента кръстосват Сирия. И до някъде това беше усетено от американците в Сирия, Администрацията на Обама именно за това може би реши да не пристъпва към военно действие срещу режима на Асад. Но, както ви казах, имаше известно разочарование от новината за споразумението. И някои от членовете на кралското семейство, като принц Тюрки, заявиха Ами така ли? Тогава защо да не направим ядрен чадър заедно с Пакистан и без друго сме платили за това? Ясно е, че това не е официалната позиция. Аз получих и много интересен коментар от посолството на Саудитска Арабия, но това, което е интересно и което ни беше казано от посланника на Саудитска Арабия, е свързано с една доста по-нюансирана, предпазлива, положителна позиция. То е свързано с ядреното споразумение за ядрени глави с Иран – Предвиждат се нови отношения с тази страна. Всъщност, две седмици преди посещението в Саудитска Арабия бях в Иран. Но така или иначе, това не са взаимно изключващи се тенденции. Вече доста време говорих. Давам си сметка, че нямаме много време, но все пак ми се иска да ви обърна внимание, че срокът за изменение ще бъде удължен, защото гласуването е едва края на месец януари. Иска ми се да променим крайния срок за изменения до 6 януари, за да имаме време да огледаме и коментарите на посолството на Саудитска Арабия. И накрая – Докладът не е само за Саудитска Арабия, но и изобщо за ролята на тази държава в Северна Африка, случилото се след арабската пролет. В Либия, например, Великия Мюфтия излезе с фатва срещу жените шофьорки – Нещо, което беше подкрепено и от един от духовниците в Саудитска Арабия, но други представители на Саудитска Арабия пък ми обясниха, че този духовник няма кой знае колко влияние. И това, което е каза, не е особено важно. Така или иначе, като говорим за това най-консервативно проявление на исляма, трябва да имаме предвид, че наистина се стига до доста неприятни последици в страни като Либия, например, където на жените не само, че се забранява да шофират, но сега трябва да си покриват и лицата. Та, може би това не е официалната политика на Саудитска Арабия, но има някои много неприятни прояви които се отразяват на други държави в региона. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Гомеш. Сега искам да дам думата на госпожа Яна. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Гомеш за нейния доклад. Това, което става, е ясно. Става дума за статут за религиозен фундаментализъм. Издаден от генерална а, дирекция. Високопоставен орган – който от една страна, като дойде на Запад, неговите членове, когато дойдат на Запад, живеят така, както живеят западноевропейците, но от друга страна, различно е положението на обикновените хора. Техните доходи в сравнение с брутния вътрешен продукт на страната са много. Техните доходи са много ограничени хората, които работят в Саудитска Арабия и са пришълци от другаде, например, живеят при катастрофални условия. И то не само там, но и в емирствата. Обединените арабски емирства. Знаете какво стана преди две години, когато принцесата на Саудитска Арабия дойде тук с около 20 слуги за да се изкаже и след това се намеси прокурор. Имало и други подобни случаи. Значи, не говорим само за това, което става вътре в страната, но и за начина по който се държат те в чужбина. Да кажем, е, един ден, може би, е, жените ще могат е, да шофират, могат да придобият и диплома от юридически факултет, но какво ще правят, като имат тези права, ако се прилага шериатът? И то за гражданите се прилагат най-отрицателните страни на ширията. Миналата година една млада жена от Шри-Ланка бе екзекутирана. Защото а, когато почина повереното и дете, бебе, а, баба му сметнала, че жената е отговорна за тази смърт. И така, ясно е какво става. Това, което става, е, напълно противоречи на това, което казваме ние. И нарушенията на правата на човека са огромни. Виждате, е, когато водим преговори е, с Канада, как реагира Канада, когато поискахме споразумението да бъде включена клауза за правата на човека. А е, с тези страни е, как ще протекат отношенията ни в бъдеще. Кой слуша изобщо е, какво говори Европейският съюз? Жените се третират като животни. И също така всички чужденци се третират по този начин. Единствено кралското семейство има власт и правомощия. Е, естествено ще има натиск от тук, там посланиците ще установяват контакти, казва се. Това е въпрос на религия, но когато религията се превръща в политическа система, какви ще са ни събеседниците? От тук, господин председателю, оставам с впечатление, че наистина докладът ни по-скоро ще бъде предпазлив в своята редакция. Мисля, че натам вървим. Но някои от нас наистина смятат, че тази страна и съществуващите в нея система, е, системи няма да се променят. Поради съществуващата система на религиозен фундаментализъм, те просто няма от днес за утре да започнат да спазват правата на човека, защото това не е в техен интерес и това ясно се вижда от поведението им. Какво искате да ви кажа? Какво да направим ние? Да си отворим вратите за всички тези хора. Ами кандидатите са много. В доста страни се наблюдават такива тенденции и натискът, който оказва Саудитска Арабия, например, върху Африка, влиянието, което оказва тя, са неща, за които може само да се съжалява. Аз, когато ходех на училище, не учихме, т.е. учихме каква религия се изповядва в Африка. Те имаха собствени религии, всяко а, племе си имаше религия, а, племенна. А, и сега изведнъж научаваме, че всички те са мисиомани. На всичко отгоре фундаменталисти, на всичко отгоре радикализирани. Освен всичко друго, днес Саудитска Арабия има много по-голяма тежест на полето на енергетиката. Един е, прекрасен ден Европа е, се събужда и установява, че е ОПЕК напълно контролира цените. Но от друга страна Европа не може да не постави своите условия. Естествено, Саудитска Арабия се опитва да оказва максимално влияние навсякъде, където може да упражни такова влияние. Външната политика на Европейския съюз е, във външната политика на Европейския съюз няма силни козове, с които да е, противодействаме. Все още не сме си дали сметка, е, и не разбираме защо Съединените щати е, бяха толкова благосклонни към арабската е, пролет. Всичко е свързано с продажбите. И е против хората. И сега трябва да намерим начин да убедим тези хора да разберат, че нещо трябва да се промени, че са необходими конкретни действия, които доказват зачитането на човека и човешкия живот. Сега за смъртното наказание. Хората, които прилагат е, шарията, си коментират и тълкуват Корана, както им е благоприятно казват аз ще те осъдя на смърт и след това ще те помилвам. Но това е практика, която, от която наистина ви настръхва косата. Разбирам, господин председател, интересите на Съюза. Е, разбирам какви интереси са заложени на карта, защото това е един от стълбовете на стабилност. Говоря за Саудитска Арабия, но аз все пак продължавам да поставям някои въпроси. Да помогнем на госпожа Гомес, да се опитаме да постигнем съгласие, да намерим някаква златна среда – която не притеснява е, ръководството на Саудитска Арабия прекалено, за да не си създаде прекалено отрицателно отношение към Европа, но същевременно да се опитаме да оказваме някакво влияние, защото те разполагат с енергийните източници и максимално се възползват от това. Аз е, много се радвам на приятелствата си е, с е, хора от тази страна, но все пак благодаря много, Мариета. Моля да се придържате към времето, което ви е отделено за изказване. Сега госпожа Нейца за Алде. Драги колеги, искам да поздравя Ана за нейната смелост и решимост да се заеме с такава тема, извънредно деликатна и много трудна. Не е лесно да се работи по нея кохерентно, както току-що чухме от 10-минутното изказване на колегата Янако. Но, казвайки това, ще подчертая, че проблемът се свежда до следното. Какви отношения можем да развием, да създадем с страни като Саудитска Арабия, знайки какво е положението там, и как можем да ги стимулираме да извършат промени? Ясно е, че някои неща са се променили. Колкото и предпазливи да са тези промени, все пак те са на лице. Трябва да е ясно, че може би е, сегашното положение там не е устойчиво, въпреки това, което говори предишната ораторка поради елементарната причина, че винаги а, е, се намират хора, които са по-радикални от вас самия, колкото и вие да се опитвате да сте предпазлив. Така че, ако не се намери начин да се придаде повече прозрачност, откритост, демокрация, зачитане на правата на човека, на обществата, като тези в Саудитска Арабия и в държавите от Персийския залив – рискът е в това тероризмът все повече да се радикализира. Повече дори от днес. Както казвам, винаги има хора, които са по-радикално настроени от нас. Винаги ще има хора, които смятат, че трябва да бъдат по-стриктно прилагането на религиозните правила, че човек трябва да е още по-смирен, още по-благочестив и какво ли не. А, Ана, говорейки, изхожда от опит аналогичен на мой. А, няколко пъти съм ходила на мисии в Саудитска Арабия в друго качество и винаги съм настоявала да говоря с жени в деловия свят, политическия свят. И съм се срещала с изумителни личности. Те се нуждаят от подкрепа. Нуждаят се от подкрепа и у нези, които желаят Саудитска Арабия да върви по правилен път на развитие. Нека бъдем искрени. Ние, а в близко бъдеще е, това въжи за нас дори повече, отколкото за САЩ, се нуждаем от петрол. Така че прекратяването на отношенията поради е, тежкото положение с правата на човека е немислимо. Трябва да бъдем честни. И освен това трябва да мислим за е, благоприятстването на геополитическите отношения в света. Вярно е, че мисюлманските инициативи, които се финансират е, от източници от Саудитска Арабия и от източници в държавите от залива, се разпространяват в Африка. Това е самата истина. Това са тенденции, които ние не приветстваме. Вероятно това се отнася за повечето от нас, но може би трябва и да се запитаме, защо им позволяваме такава свобода на действие? И защо им даваме толкова възможности да предприемат тези е, стъпки? Така че аз съм готова да работя съвместно с Ана стремеж да се изработи текст, в който са отразени всички тези опасения, без да се карикатурицира Саудитска Аравия и без да демонстрираме откровена наивност. Благодаря, госпожа Нейт. Сега госпожа Лохмилер. Припомням ви, че имаме още една тема преди да дойде председателят на Албанския парламент. Зная, че темата е интересна и много важна, но моля да бъдете по-лаконични. благодаря ви. И аз искам да благодаря на Анна Гомес за добрия проекто доклад. Нашите изменения са най-вече в областта на правата на човека. Освен това, трябва да имаме предвид периодичните прегледи на Саудитска Арабия. Те се правят в Женева. Мисля, че можем да се опрем на доста добър анализ. Предлагат се реформи, но не ги виждаме изпълнени на практика. Вие сама споменахте, че в доклада са отразени проблемите, свързани с правата на човека. Аз самата съм автор на изменения точно в този смисъл. Примерно, при призива за отмяна на смъртното наказание, ние призоваваме и отмяна на телесното наказание. Освен това, Имаме доста текстове за НПО в областта на правата на човека и тук сме предложили изменения, защото ако неправителствените организации могат да получат разрешителни за своята дейност, би трябвало това да се извършва и да бъде регулярна практика. Разбрах при посещението от преди две седмици, че би трябвало в бъдеще да е по-лесно за дипломатите от ЕС да получават достъп до затворите. Нещо, което е важно за политическите дисиденти и гражданския сектор. Вие говорихте и за работниците мигранти. И тук сме предложили изменения. Нека отбележа, че през юли се направиха някои съществени промени в отношенията работодател-работник. Системата кафала беше отменена, така че и тук има важна промяна. Това, което вие описвате като отрицателни последици от фигурата на настойника от мъжки пол също е разработено от нас и сме предложили още текстове. Предлагаме също така не само да се укрепи шурата в Саудитска Арабия, но и да имаме едни по-активни отношения с нея. Изобщо трябва да се борим за по-голяма свобода на медиите, за свобода на словото. Вие обърнахте внимание на правата на човека в своето изложение и на мен също ми се струва, че трябва да насърчаваме правителството на Саудитска Арабия в това отношение, както и досието за Иран ядрената сфера. Благодаря, господин Танок. Благодаря ви. Въпросът е деликатен, очевидно. Обръщам се и към колегите от Зелената партия и към Ана, които подкрепят Иран, особено зелените, че трябва да прилагаме едни и същи критерии при правата на човека, особено правата на мълцинствата и не само да се водим отношенията между Иран и Саудитска Арабия. Така или иначе докладът не е само за човешките права. И ясно е, че Саудитска Арабия има изключително репресивна система, що се отнася до правата на жените, на немисюлманите, но така или иначе ние разглеждаме доклада в контекста на външните отношения – и е, за нас е важна ролята на Саудитска Арабия в контекста на иранската експанзия. При събитията в залива правителството на Саудитска Арабия, както и правителството на Израел, до някъде предпазливо подкрепиха спирането на ядрената програма на Иран и придобиването на повече ядрени оръжия. Що се отнася до катарската подкрепа за джихадистските групи в Сирия, тук съм съгласен, но вие разполагате ли с доказателства, че Саудитска Арабия наистина пряко подкрепя организации на Алкайда в Сирия? Вие споменавате една от тях конкретно, така или иначе правителството на Саудитска Арабия отрича аз знам обаче, че има альтернативни източници, обикновено отделни лица, които може би независимо финансират такива организации. В миналото в Саудитска Арабия беше срещу Бен Ладен. Знаем, че самият крал е жертва на опити за покушение от страна на Алкайда. След това при салафистите, връзката с Алкайда, Боко Харам, Алшабаб. Да, съгласен съм, че всички тези екстремистски групи сега действат в Африка и ние трябва да мислим за това – да има програма за финансиране, както в Етиопия, Западните Балкани, дори Босна и Херцеговина, където има проблеми сега с радикализацията на традиционно умерени, иначе общностни. Виждаме и в Македония, че вече се подхождат доста по-радикално при този национализъм. Ана в точка 16 и 19 споменава Zero Sum Game. Не ми е много ясно какво точно има предвид. Знам, че този термин се използваше по съветско време, но не мога да разбера дали мястото му е тук. Може би е необходимо езикът на доклада да стане малко по-умерен. Е, защото кралят все пак отбеляза някакъв напредък, особено в областта образование, наука, и изследвания на жените им се позволява да придобият университетско образование и тук трябва да се следва и перспективата и гледната точка на Саудитска Арабия. Благодаря ви, господин Танок бихме искали да дадем думата на посланника на Саудитска Арабия. Моля ви, господин посланник, бъдете сравнително кратък. Благодаря ви. Добро утро на всички. Първо искам да изкажа благодарност на госпожа Гомес и на госпожа Дебара Надявам се, че посещението в моята страна наистина е било успешно. Ще бъда кратък, разбирам, че няма достатъчно време, а и не аз съм този, който трябва да обяснява на високопочитаемите членове на Европейския парламент какво трябва да направят. Бих искал да изброя няколко факти обаче – Необходимо е да ви кажа, че моето правителство се отнася с голямо уважение към Европейския парламент. Ние наистина искаме да си сътрудничим, да работим заедно с вас, защото се надяваме, че Саудитска Арабия ще бъде третирана като равна. Нека уверя госпожа Гомеш, че ние сме в 21 век и не може да се говори, че законодателството ни е средновековно. Такива формулировки не помагат на никого. Трябва също така да уверя всички членове на Европейския парламент, че Саудитска Арабия е била и ще продължи да бъде важен партньор на ЕС в името на мира, стабилността и благоденствието на всички нейни съюзници. Едва ли е необходимо да разяснявам ролята на Саудитска Арабия в енергийния сектор или търговията. През последните 20 години доста европейски компании изпълниха договори в Саудитска Арабия за трилиони долари – в заключение ще изтъкна, че ние сме страна, която гледа уверено в бъдещето. Знаем, че бъдещето са нашите млади. И тук най-важното е образование, образование, образование. Това е формулата за да се развиваме и това се случва и на практика. Преди 55 години Нямаше нито една жена, която официално да посещава училище. А сега 52% от учениците са момичета. Освен това имаме голям брой студентки в университетите, където 55% са жени. 65 000 жени се образоват в чужбина. Това е 35% от всички млади, които се образоват в чужбина. Адвокати, медици. И след това мога да дам и пояснения за настойника от мъжки пол. Уверявам ви, че тук има много промени. Председателят, благодаря ви, господин посланник. Не ни остава много време, затова може би ще дадем думата на Ана само за една минута. Благодаря, благодаря на всички за изказванията, благодаря и на господин посланника. Готова съм да проведем дискусии с всички вас и с вас, господин посланник. Принципно ми се струва, че Колкото по-активни са контактите между нас, толкова по-добре ще се разбираме помежду си. Това е и задължението на Европейския парламент. Ние ще работим с Саудитска Арабия. Разбира се, аз мога да зачерпна и думата средновековно, за да не окачествявам законодателството, но все пак трябва да се има предвид отклонението от международните задължения. Няма никакво съмнение, че економическата тежест на Саудитска Арабия и отношенията и с нас трябва да заслужат необходимото внимание в доклада. И при по-нататъчните разисквания ще уточним и този аспект. Благодаря. Графикът удължихме крайния срок за изменения до 6 януари. Това не е отбелязано тук, казва председателят. Така или иначе гласуването е края на месец януари, началото на месец февруари и би трябвало да имат достатъчно време. Добре, може би ще обсъдим това малко по-късно а секретарията ще направи проверка. Следващата точка в нашия дневен ред, преди да дойде председателя на парламента на Албания, е регионалната роля на Пакистан, политически отношения се. Веднага давам думата на докладчика господин Зала. Час маме кратки тага. Благодаря, господин председател. Времето ни е оскъдно, затова искам да бъда кратък. Пакистан може да ни се струва далечна страна, но играе изключително важна роля в региона. Същевременно страната се явява важен глобален играч – първо в световната борба срещу тероризма и на второ място играе важна роля за опазването на мира в региона. Не са за пренебрегване и сложните отношения с Индия, както и важната роля на Пакистан в Афганистан след оттеглянето на контингента на НАТО. Всичко това с аргументи в полза на значението на Пакистан и ни смятаме, че Европейския съюз трябва да има ясна позиция за този важен от геополитическа гледна точка регион. Част от доклада са и вътрешните, е и вътрешното развитие в Пакистан има много сходства с действителността в Саудитска Арабия или казано с прости думи, става въпрос за отношения с феодален привкус, като все пак за Пакистан трябва да се каже, че там има демократично избрано правителство и е, това е първата демократична власт в е, Пакистан. Е, така че Европейският съюз трябва да даде ясен сняг, че подкрепя демократичните институции и тенденции, като разбира се тези тенденции трябва да се насърчават и укрепват. Нещата никак не са прости. В Пакистан има големи райони, които не се контролират от държавата и освен това държа, държавността не съществува там в класическия смисъл. Е, има е, райони, които са с силно изразена племенна структура, тъй че Европейският съюз би трябвало да подкрепят държавността, по-нататъчното развитие на държавността в Пакистан. Друг сложен въпрос са преговорите с талибаните, Там има проблеми с талибаните на самата територия на Пакистан, както и на афганистанска територия. Проблемите са сложни, необходими са трудни преговори тъй като е много важно да се подкрепи по-нататъчното развитие на мирния процес, както и е, намирането на демократичен път, е, в който по който да се намали напрежението в региона, защото такова все още съществува. От една страна трябва да насърчаваме преговорите с талибаните, но от друга страна не бива да предаваме демократичните си ценности и това е дилемата, пред която сме изправени. И на, предпоследно място има стратегически проблем в две отношения. Първо, сътрудничество с САЩ, защото е важно в този регион да си сътрудничим с щатите. Но от друга страна, Европейският съюз трябва да има собствена, самостоятелна, ясно изразена политика като реален партньор на САЩ в региона. И последна бележка в този доклад също подсочваме проблема с така нареченото стратегическо партньорство, понятие, което трябва да бъде предефинирано и по-ясно обяснено за Европейския съюз, за да можем да го прилагаме като реален инструмент. Ако бъдем реалисти, понятието стратегическо партньорство в момента за Пакистан поне е нереалистично. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега, преди да дойде председателят на Албанския парламент, господин Галер. Благодаря като докладчик в сянка от НП. Искам да, да поздравя колегата Зала за доклада, да му благодаря за него. Присъединявам се към по-голямата част от неговите анализи и констатации. Също смятам, че като Европейски съюз в двустранните си отношения трябва да отдадем на тази страна значението, която тя има. Това са 180 милиона хора в трудно положение, страна разполагаща с атомно оръжие и страна имаща достатъчно конфликти. Мисля, че три неща са много важни които, върху които трябва да се съсредоточим там. Първо, сътрудничество за развитие, както го наричаме. В това отношение трябва решително да насочим усилията си към образованието, което е важно, за да могат младите хора да получават светско образование, а не да отиват в религиозните училища, които съвсем не ги подготвят за 21 век. От друга страна трябва да се насочим към инициативата, която наричаме GSP плюс. Става въпрос за създаването на заетост там и на трето място насърчаване на демократичните процеси. Ние вече го правим не само чрез изпращане на наблюдатели на изборите, а и през 2008 година и сега имаме а, реализирани последващи програми, които помагат за изграждане на демократични институции. В този смисъл формулировката в 13 точка от доклада не е точна, защото ние това правим. Възможност на Европейския съюз да следва по-политически подход при предоставянето на помощ. А ние всъщност вършим тази работа. Вложили сме 10 милиона в една програма и би трябвало докладът да се спомене, че се прави такова нещо. А, иначе други бележки към доклада нямам. Благодаря му и го подкрепя. Благодаря, Михаил. Сега имаме още две минути преди да дойде следващия ни оратор. Сега за госпожа Гомеш минута и половина. С нашата подкомисия по правата на човека посетих Пакистан. Това е много добра основа за внасяне на изменения, свързани именно с правата на човека, защото ние точно върху това работихме там. Искам да кажа, че това е точно страна, която отчасти иллюстрира дискутираното от нас по-рано. Много хора ни казаха, особено защитници на правата на човека и на правата на жените, че от Саудитска Арабия идва влияние е, на най-консервативните части на исляма. И всъщност е, това е, е свързано и с е, парите за мадрасите. Естествено, е, преференциите. Системата на преференции плюс, ако включва стандарти за правата на човека, е, това може да доведе до промяна. Сега големият проблем в Пакистан е изпълнението на стандартите, но те задължително трябва да съществуват. И също трябва да сложим нещо за безпилотниците, за безпилотните самолети. Знаем колко е чувствителен този въпрос в Пакистан. Това е свързано с доверието към Запада. Вярно е, че американската администрация използва безпилотни самолети в Пакистан и в Афганистан, но това е огромен проблем. Е, децата в риск и тяхната дискриминация, мълцинствата в региона Фата, не знаем какво става, християните е, също е, са на прицел. Може би никой не знаете и много хора днес не помнят, че Пакистан е основан от шиит Джина. Основателят на Пакистан е шиит, така че и шиитите имат нужда от подкрепа и от защита. Благодаря, госпожа Нейт. Съвсем накратко, моля. Да, наистина накратко. Може би е добре да включим нещо за природните бедствия в Пакистан. Земетресения, наводнение. Стотици хиляди хора изпаднаха в пълна мизерия в резултат на тези природни бедствия. След това да добавим значението на търговията и най-сетне. Един по-общ въпрос, но аз поне би го споменала. Трябва да се запитаме дали тези отношения следва да бъдат еднопосочни, в които ние да искаме и да и очакваме изпълнение – и при които много малко предлагаме в замяна. Благодаря. 8 януари срок за изменения. 12 часа на обяд приключваме работата по тази точка и преминаваме към следващата. So point, uh, our... И така следващата точка в дневния ред е обмен на становища с господин Илия Метас, е, председател на парламента на Албания за положението в страната след изборите и за европейската перспектива на Албания. Най-напред искам да поднеса извиненията на нашия председател, господин Брок, който е на заседание на председателите на конференция на председателите. Така ще започнем а, обмена на становища. Без него а, приветствам ви с добре дошъл господин Мета в Комисията по външни работи. Имате думата, за да споделите с нас наблюденията си за положението в Албания и за това, което предстои. Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви, почитаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, уважаеми приятели. Чест е за мен да се явя пред Комисията по външни работи днес, в този важен момент за Албания е, при е, нейния стремеж към процеса на европейска интеграция. Най-напред бих желал да благодаря на Европейския парламент за солидната му подкрепа през годините. Той все още продължава да оказва такава. Фактът, че комисията АФЕТ днес одобри резолюция за Албания е доказателство за вниманието ви към нашата страна и към региона на Западните Балкани и ние сме благодарни за него. Искам да благодаря и на Европейската комисия за реалистичния доклад за напредъка и е, за препоръката Албания да получи статус на страна кандидат за членство. Смятам, че Албания сега вече е навлязла в много положителна фаза от процеса на европейска интеграция и това се отразява във всички политически събития през последните месеци. В разгорещената политическа кампания след няколко изгубени месеци и години и съпътстващото ги смущение успяхме да стигнем до компромис за трите основни законодателни акта, поставени като изискване от Европейската комисия. И за това Даването на такъв статус имаше много добро отражение върху спазването на критериите. Парламентарните избори през юни бяха свободни, прозрачни, наистина проведени по европейски начин, което отново е политически, важен политически момент, положителен политически момент в историята ни. Различен е политическият климат, по-положителна е средата сега в сравнение с предишните години. Всички страни заслужават похвала за този резултат. И това същевременно ще допринесе за разширяването, показвайки неговата роля за трансформацията. Всички политически партии играят своята роля. Опозицията има своята роля в парламентарните сесии, в комисиите на парламента и е представена в, в постоянните ни представителства в чужбина това е равнопоставено участие е, в е, представителствата ни в чужбина. Също така опозицията има и много председателски места на комисията. От септември, когато встъпих в длъжност, работата на парламента е била насочена преди всичко към по-широко сътрудничество в парламента, отколкото през миналото. И през миналите три месеца наистина виждаме, че разискванията между мнозинството и опозицията са станали много по-качествени. Сред основните въпроси е, през тези месеци е била европейската интеграция. Няколко разисквания и сесии се организираха от Комисията по европейска интеграция заедно с отговорните министри. Сега парламентът функционира пълноценно, като значително помага и новият му правилник за дейността гласуван с консенсус през май месец, съобразно новите е, изисквания на Европейската комисия. Всички сме съгласни, надявам се, че е, Албания се нуждае от конструктивен политически диалог, за да постигне напредък в реформите с оглед присъединяването към Европа. Това изисква дух на диалог с цел приобщаване, Опозицията трябва да има възможност да изразява позицията си, за да допринася към демократичното функциониране на парламента. Съвместните действия на опозицията и мнозинството са осезаеми. Преди месец единодушно избрахме председателя на Конституционния съд. Това показа добрата воля и нивото на сътрудничество между основните политически сили в парламента и сътрудничеството с президента на страната, който и председател на Висшия съдебен съвет. За пръв път в нашия парламент се създаде Алианс на жените депутатки. Миналата седмица Албанския парламент единодушно одобри резолюция за европейска интеграция с молба към правителството и други институции да разширят усилията за изпълнение на основните препоръки на комисията – и молейки държавите членки да гласуват за статуса на страна кандидат. Напоследък, след изслушване на групи от гражданското общество, парламентът гласува единодушно за защита на правата на децата в Албания. Това бе резолюция, резултат на работата на две комисии и надпартийно сътрудничество на широки консултации с гражданското общество и чуждестранните ни партньори в областта на правата на човека. С радост казвам, че е, нито веднъж нашата парламентарна сесия не е била прекъсвана поради конфликт. Работим усилено, за да гарантираме дух на приобщаване, който да бъде основен в парламентарната ни работа. Поддържаме политически диалог така че да можем да продължим да полагаме огромните усилия необходими за съдебна реформа, за административна и териториална реформа. Компромисът и приобщаването ще бъдат основни принципи на нашата воля, на моята воля в работата ми като председател на парламента. След доклада за напредъка на комисията, парламентът незабавно започна разработването на план за действие, така че да можем да изпълним своевременно всички изисквания. Това ще допринесе за по-голямата прозрачност и откритост на нашата работа. Както сигурно знаете, започнахме ново сътрудничество с омбудсмана и вече сме се ангажирали публично докладите и препоръките, изготвени от тази важна институция, да бъдат обсъждани и вземани предвид при изготвянето на законопроектите. Сред другите е, важни социални задачи, омбудсманът е, много успешно провежда разяснителна кампания за е, защита на правата на ромското население. В резултат на това Министерството на младеща и социалните грижи бързо взе мерки по неговите препоръки, за да се легализират, например, е, незаконните жилища, да се даде достъп по-широк до здравеопазване и образование на тази част от нашето население. Ние работим също с независими институции и с гражданското общество, което ще ни помогне много да укрепим е, ролята на парламента съобразно Конституцията. Всичко това ще ни помогне и да повишим прозрачността при изготвянето и гласуването на законопроектите, което означава и повече гаранции за правата на човека и социалното сближаване. Най-вече сътрудничеството с различни заинтересовани групи и чуждестранни партньори помага на парламента да е, стане също тъй подотчетен, както всички останали институции. Подкрепата за институциите е от основно значение за запазване на темпото. През октомври имаше съвместно заседание на е, комитета, парламентарния комитет между Европейския съюз и е, Албания. Бяха важни приятите от него препоръки. Искаме да благодарим на нашите е, приятели за тяхната подкрепа в Тирана започна диалог на високо равнище между министър-председателя и комисаря Фюле, за да могат краткосрочните мерки да дадат е, конкретни резултати. И във всички случаи, за да се изпълнят под пете приоритета в препоръките на доклада на комисията. Правителството на Албания наистина е е, решено да изпълни всички тези препоръки и да не пести усилия в тази посока, за да уверим своите партньори, че Албания сериозно полага усилия по пътя към европейската интеграция. Няма да можем да изпълним чудеса за три месеца, това е очевидно, но все пак е, положихме усилия за укрепване върховенството на закона, за борба с организираната престъпност и корупция. Бе назначен националният координатор за борба с корупцията. има место стратегия в тази сфера. В момента в парламента се обсъжда нов пакет законодателни актове за борба с корупция. Е, прицелваме се е, в корупцията по високите етажи, като особено работим върху конфискацията, нещо, което не се правеше в миналото. Естествено, целта ни е всяка следваща стъпка да се прави с съдействието на Европейския съюз и неговите държави членки. Министърът на правосъдието предприе дисциплинарни производства срещу съдии, които пречат на съдебните производства. Правителството също така засили дейността си против незаконното строителство, като се прилагат всички законови санкции за тази цел. Министерство на е, вътрешните работи, прокуратурата, разузнаването е, си сътрудничат все повече с цел борба с всички престъпления. Последните проучвания показват, е, че ефективността на институциите расте, особено тази на полицията. Очакваме тази седмица разрешение от министрите на правосъдието и вътрешните работи за подписване на споразумение с Европол. Това ще бъде споразумение за сътрудничество, което ще разшири сътрудничеството с нашите компетентни органи и европейските им партньори за борба с незаконния трафик на хора, на наркотици. Ние с гордост укрепваме традиционния си конструктивен подход в отношенията към съседите, особено що се отнася до албанците, живеещи в други страни, защото искаме да живеем в стабилен и проспериращ район за доброто на нашите граждани. Според нас статусът на страна кандидат не е край на европейската интеграция на Албания. Обратно, ние възприемаме това само като една стъпка в напредъка ни към институционен живот, политически живот съобразно европейски стандарти. Това е нова глава на отговорности и задължения за нас. И има нещо, което е много важно. Независимо от решението на съвета през декември, ние сме решени да продължим важните реформи, които сме започнали, тъй като знаем прекалено добре, че реформите не се извършват заради Европа. Те ще служат преди всичко на нашите граждани. Вярваме, че статусът на страна кандидат, обаче ще стимулира усилията ни. Благодаря за тази възможност да споделя вижданията си с вас и сега съм готов да чуя всякакви бележки и въпроси. For, uh, uh... Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви. Ние имахме и доклада за вашата страна. Сега може би трябва да обменим мнение с колегите, господин Кукън, който председателства делегацията за Албания. Благодаря ви. Добре дошъл, господин председател на парламента на Албания. Много е хубаво сега да се срещнем в Брюксел. Вашата реч беше прекрасна, просто нямаше в какво да ви опрекнем. Чухме всички необходими политически послания. И за това искам да ви насърча наистина да работите в насоката, която описахте. Всички оценяват високо новия политически климат в страната. Той е положителен и това е резултат от изборите и победата над предишното правителство в Албания. Освен това се осъществи един гладък преход и предаване на властта на новото управление на страната. Парламентът работи нормално, нещо, което не винаги е било така в Албания, както знаете. И за това наистина може би сте прав, като казвате да, да, ама кой всъщност е направил това, което трябва, за да се стигне до тук? Все пак ще ви призовем обаче да работите упорито, за да може да ни представите неоспорими факти – това, което виждаме, трябва да се затвърди. Съгласен съм с вас, за няколко месеца не могат да се направят чудеса, не е и реалистично да ги очакваме или да ги искаме от вас, но е важно да се види, че има нова положителна тенденция и че тя наистина съществува. Всъщност, аз съм на мнение, че тя съществува. Ето тук виждате резолюцията, която е подписана от вас. Една прекрасна резолюция, точно както и вашата реч току-що. Програмата за интегриране се разглежда много подробно и положително във вашата резолюция. Казва се какво трябва да се направи, за да има реална интеграция. Не знам дали разполагам с вярната информация, но доколкото знам, тази резолюция е разработена и заедно с участието на опозицията, която също се е включила конструктивно. Ето, още едно доказателство, че има реална промяна, че се прави крачка напред – И точно това искам да ви кажа. Продължавайте да работите, давайте ни доказателства. Защото ето аз ви вярвам и съм готов да ви дам шанс, не че съм абсолютен оптимист, но не всеки в Европейския парламент мисли като мен. Аз съм на мнение, че вие лично имахте много положителна роля и за това ви насърчавам да работите все така и в бъдеще. Имайте предвид, че според някой има твърде много кандидати за обежище от Албания. И точно тези гласове ще се възползват от всичко отрицателно, всякакви малки затруднения, за да спечелят повече гласове на европейските избори. И вие не бива да им давате никакъв шанс. Това е мой приятелски съвет към вас. Благодаря. Много ви благодаря, Едвард. Изключително положително и насърчително за Албания изказване. Сега господин Воланич, който е постоянния докладчик за Албания. Благодаря ви. Много ми е приятно, че сте тук, господин Мета, особено на този ден. Резолюцията за Албания е доста положителна. Днес почти единодушно я подкрепихме в Афет Само един се въздържа, всички други я подкрепиха. Идната седмица резолюцията ще бъде гласувана в пленарна зала. По наше настояване. Причината е ясна. Позицията на парламента е достатъчно добре определена – Но знаем, че крайната дума е на съвета. Какво ще се случи на съвета, вече един Господ знае. Дипломатите могат само да го предполагат. Обеден съм обаче, че посланието на парламента ще стигне до съвета и че парламента ще подкрепи вашата страна. Обеден съм, че не само парламентът, но и всички, които следят нещата в Албания и се интересуват от тях, виждат, че има нов подход. И тук е много важна думата компромис. Когато се срещнахме за първи път, е, непрекъснато се споменаваше консенсус. И аз тогава ви казах, не, консенсуса е нещо грешно, особено за нас, бившите социалистически страни. Забравете за консенсуса, по-скоро компромис. Трябва да се търси решение. И на мен ми се струва, че точно в това сте успели осигурихте подкрепата на опозицията във вашия парламент. И това се оценява високо от всички. Разбира се, че има и много проблеми и те не са непременно лесни. Корупцията, организираната престъпност, бедността, администрацията. Всичко това е проблематично, но аз нямам никакви съмнения, че Албания ще се справи. в един относително кратък период от време. И аз си давам сметка, че няма чудеса, че не може за няколко месеца всичко да се промени, но така или иначе едно от тези чудеса вече се случиха. По улиците на Тирана се проведе демонстрация срещу химическите оръжия и правителството се вслуша в гласа на хората. Ето за мен това е едно от тези чудеса. То показва новия начин на мислене. Ние от своя страна също се опитваме да помагаме максимално, но аз съм убеден, че Албания вече е на правия път и няма да се отклони от него, стига всеки да изпълни своите задължения. Много ви благодаря, господин Ролчек. Благодаря ви. Добре дошли, господин председател. И аз искам да продължа в същия положителен дух. Наистина, ние ви подкрепихме и в резолюцията, и при гласуването. Ако Албания се развива все така, мога да ви уверя, че е осигурена подкрепата не само на моята група, социалисти и демократи, но и на всички останали. Вие споменахте думата приобщаване и мисля, че това е много важна дума. И в парламента, това е работата с опозицията, тъй като ние казахме преди изборите, че няма значение кой ще управлява. Важното е да има сътрудничество с опозицията. Та това е едното приобщаване. Другото приобщаване е включването на гражданското общество. Парламентът е избран от народа. Парламентът изразява волята на народа. Именно и за това трябва да се допитва не само до политическите партии, но и до гражданското общество. Да, също не очаквам чудеса, от правителството, но поне вече се демонстрира все по-голямата зрялост на политическите лидери. Мисля, че това е една чудесна новина. Необходимо е сътрудничество Искам да ви поздравя и за вашата резолюция, защото това, което казвате е наистина това, което трябва да се направи в областта правосъдие, администрация, борба с корупцията и организираната престъпност. И това е важно не само за присъединяването, важно е изобщо за функционирането на албанската държава, общество и економика – Аз бих ви посъветвал да фокусирате усилията си върху економиката, защото Албания се развива добре, има множество възможности. И аз вярвам, че вие ще се възползвате от тях за доброто економическо бъдеще. Нека спомена още една област – регионалното сътрудничество, където също можете да работите заедно и с правителството. Ето вземете Черна гора. Тя договаря вече с нас. Сърбия скоро ще започне. Имаме и диалога Белград-Прищина. В Косово през уикенда се проведе и то много гладко втория тур на изборите. Ето отлични възможности за регионално сътрудничество. И като председател на парламента, вие можете да изиграете една много положителна роля – Ние, разбира се, искаме Албания да стигне до статута на страната кандидатка. И това е и нашето послание, когато говорим в националните си парламенти. Но обясняваме, че този статут не е крайната цел, той е само началото. Знаем, че са необходими реформи, и вие го знаете но нашето послание, колкото по-скоро се започне с преговорите, толкова по-добре. Благодаря. И последния оратор в моя списък, господин Качин. Благодаря ви, господин председател. Ваше превъзходителство, господин посланник. Като председател на парламента, вие сте втория човек в държавата, много важна позиция. Така че ние ще трябва да наблюдаваме какво правите, защото ще сте активен участник в албанското общество. Първо, е необходимо да има демократизиране. Затова трябва да укрепне ролята на националния парламент също и на Европейския парламент, за да може институцията ни да е по-ефикасна, по-близка до гражданите. Мисля, че и вашата роля, и, и вашата като на председател, и на институцията ви е много важна, защото приобщаването започва в парламента. Опозицията трябва да си поема отговорността. Не само да е против, не само да вдига шум. Но ето, вие проявихте политическо търпение, сега сте отново на власт и мисля, че ще изпълните обещаното. Казаното от вас в началото беше много балансирано. Това беше музика за ушите. Благодаря ви. От друга страна, искам във връзка с вашата амбиция да ви кажа, че трябва да изпълните тези положителни промени от свое лично име. Нека ви напомня и за съседа ви Македония, където има доста голямо албанско мнози... мъчинство, те също трябва да участват конструктивно, защото ме ме интересува демократизирането на Македония, не присъединяването. Не се ли направят положителни промени, няма как да има пробив в статута на Македония. И нищо и няма да последва. Да забравим историята, да живеем настоящето. Мисля, че вашата роля може да е много полезна. Вие можете да им помогнете. За нас Албания е много конструктивен участник. Ето това е много активен триъгълник. Белград, Подгорица, Прищина. Искаме и Тирана да се включи в тази геометрична фигура на доброто в региона. Още веднъж много се радвам, че сте тук и бих се радвал да идвате и по-често, защото това е полезно и за вас, но и за нас като комисия и институция. Благодаря. Благодаря ви. Сега, господин председател, разполагате с 5 минути, което е цялото време до края на заседанието. Бих искал да благодаря на всички вас. Господин Кукан, господин Ручек, господин Качин, благодаря ви за направените коментари и за подкрепата, която давате на Албания в процеса на интегриране на страната. Вие много активно подкрепихте и резолюцията, гласувана преди малко в АФЕТ. Знам, че в миналото сте били по-критични, но тогава пък наистина имахме проблеми. Сега сте доста по-положително настроени, защото Албания постигна положителни резултати през последните месеци трябва да подчертая, че последната единодушно подкрепена резолюция в Европейския парламент, в нашия парламент, извинете, беше инициирана от опозицията. И именно това междупартийно сътрудничество се проявява и в много други случаи, няма да ги повтарям. Това показва, че европейската интеграция е национална цел за всички партии. На последните избори албанските граждани гласуваха много отговорно. Те отхвърлиха всякакви националистически альтернативи и гласуваха за партиите, които ще се борят за европейския проект. Имаме си проблеми, както и вие казахте, обаче работим заедно с държавите членки, идентифицираме проблемите и работим по тях чрез двустранно сътрудничество или многостранно сътрудничество. Принципно ни се иска да постигаме резултати ежедневно не само да имаме предвид деня, в който съветът ще вземе решението си, независимо какво ще е то. Ние искаме да градим повече и повече всеки ден. Защото това в крайна сметка е и нашата отговорност пред гражданите. Трябва да продължим да работим по пете приоритета – Води се и диалога на високо ниво между Европейската комисия и България. И всичко това ще продължи. Искам да ви уведомя също така, че разширяването всъщност ни преобразява, защото то помага на всички в региона да работят заедно. Македония, Сърбия, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, а и други страни. Всички сме готови да работим заедно и ще продължим същия дух. Като Албания възнамерява да бъде още по-активна в бъдеще – аз разговарях с председателя на Сръбския парламент преди два месеца. Те създадоха за първи път група в парламента приятели на Албания. Имаме подобна и в нашия парламент. Господин Рама изрази желание да посети Белград и да е, доразширява това сътрудничество. За Албания е важно да поддържа връзки с Косово и Сърбия. Много е важно, за да подобрим своя имидж в региона. Важно е и за Европейския съюз, и за инвеститорите. Просто ние трябва да променим репутацията на нашия регион. Той се промени доста в последно време, но все още страда до някъде, поради начина по който го възприемат и някои други проблеми. Така или иначе работим с всички държави в региона, трябва да се борим и с трафика от незаконно естество. Даваме си сметка, че е необходимо да създадем положителен образ на региона. Това ще ни помогне да се присъединим към Европейския съюз, а и също така ще насърчи инвеститорите, които да се насочват все повече към нашия регион. Нещо важно за економическото развитие на държавите в региона и жизнения стандарт. Ще продължим да работим ще бъдем в тясно сътрудничество с вас. Необходимо е наистина да постигнем успех. Знаем, че след изборите през юни сме поели по различен път и за нас междупартийното сътрудничество работата с другите са от ключово значение. Ще продължим да работим по същия начин, защото за нас европейската интеграция е национална цел. Разчитаме на вас и в бъдеще. Много ви благодаря, господин председател. Както виждате, тук сте сред приятели. Колегите отбелязаха, че наистина положителната тенденция трябва да се затвърди. И именно в духа на доброто политическо сътрудничество трябва да продължим да работим заедно и в бъдеще. Желая ви всичко най-хубаво и на вас, и на Албания. Благодаря ви. Това беше последната точка, уважаеми колеги. Желая ви приятен обяд.